Colleagues, um, I'm just going to begin uh, with the announcements. Don't worry, I won't begin with the votes until everyone is settled. Да започнем с съобщенията. От името на преводачите искаме със съжаление да ви информираме, че е в ход трудоспор с ръководството на Европейския парламент. Както и председателят обръща внимание, е, че преводачите ще работят стриктно по определеното време така че, за да не се влуши качеството на услугите, в резултат на споровете, трябва да ви информираме и да потвърдим, че ще работим до посоченото време. Сега председателят. Имаме нова точка по точка 3.1, нов текст за междуинституционалните преговори на системата ЕОЛИСА е, което е, ще разгледаме в сесията за 19.30. Ако нямате възражения и предложения, приемаме така изменения текст. Е, няма да има превод на датски, малтийски и ем, ирландски език. Е, сега за делегираните актове ще отнеме малко време да ви обясня. Моля, колеги, заемете местата си, за да започнем. Сега определяне на докладчици като следваща, следваща точка. Първо, Силви Ивон Кауфман е определен за докладчик, докладчик по предложението на решение на съвета по редица въпроса във връзка с сигурността и безопасността във връзка с футболни матчове и други такива събития. Госпожа Кенге е докладчик за доклад е, докладчик за създаване на мрежата на европейските служители за връзка по въпросите на миграцията, преразглеждане. Силвия Уикстрем, знаете, че не съм претенциозен, но дори за моя вкус е малко шумно. Значи Сесилия е докладчик за изменението на регламента е, на статистиката за миграция международни е, международна закрила. Мартина Андерсън е, е докладчик за разпоредбите на споразумението за европейското гражданство. А иначе за приложението на директива 2002-90 за криминализирането на за предотвратяване криминализирането на хуманитарни действия. След това, във връзка с това, имаме документ на за пленарното заседание 2018 година. Имаме материали на английски язик и споразумение за устни въпроси. Въпросът ще бъде поставен на юлското ни пленарно заседание и ще бъде бъде приета резолюция съгласно правило 128.5. Приемате ли всички тези предложения, господин председателя? Възразявам да се работи само на английски съгласно 1.5.8 параграфа 1. Възразявам да говоря на английски и ще поставя въпроса в председателския съвет за тези, които не проследиха Става дума за директивата за хуманитарната помощ. Можете да говорите и с, да поставите въпроса на председателския съвет. Иначе предложенията на координаторите се приемат. Сега за актовете по делегация. Е, ще гледам да бъда кратък, но все пак трябва да имате търпение. На 7 май тази година комисията е приел нов делегиран акт по директива 2015-849 за техническите стандарти. Парламент има 3 месеца за възражения на, през 16 юни бе решен да не се възразява второ по регламент 273 от 2005 година за прекурсорите на за наркотици. След това на 11 получихме две предложения относно разрешенията за пребиваване и а, по биометричните паспорти и нови документи за пътуване. Всичко това ще бъде предоставено в нашия бюлетин на 15 юни с възможност до 22 юни да възможност възразите. Моля, обърнете се към секретарията до 22 юни. И надявам се, че сте готови с картите за гласуване, защото ни предстои именно гласуване. След това господин Вайдер Мозе. Микрофон за оратора, моля, не чуваме. Господ, а, работи се за вашата карта, ще си я получите. Не се притеснявайте. Сега, моля, подгответе си картите или прегледайте и се погрижете в случай, че не са на лице, на лице да ги получите своевременно. Uh, um, така, продължаваме по делегираните актове преди да приключа, имам един процедурен въпрос по въпроса за мигрантите и регистрацията. Благодаря, Клод, благодаря. Говорим за най-озевимите хора на планетата и това са живи хора, а не статистически данни, както се чу тази седмица. След това в след случилото се в пленарна зала днес имаме повод сериозно да помислиме е, ние, е, министъра е наясно със своите задължения по международното право и е, трябва това продължава дни на, наред е, велик, е, Унгария всъщност говори големи думи, е, но не действа. Това не е само италиански или малтийски проблем и може да се реши само с конкретни и единни европейски действия. И тук от нас зависи да гарантираме това да стане факт. Ако говорим за европейски ценности, ясно, че тази седмица не успяхме. Но трябва да продължаваме. Трябва, предстоят ни трудни решения. Трябва да гарантираме пълна реформа на регламента Дъблин в посока на пълна солидарност, да пресечем пътя на трафикантите на хора. Трябва да работим в глобален мащаб. Не можем да си затваряме очите. Не можем да чакаме дългосрочно. Днес и Испания се застъпи и, но то, ако премиерите не направят нещо в следващите дни, нещо по-добро от това, което правят сега, е, нещата ще се заострят. Председателят, не исках да подхващам дебат на тази тема, е, гласове от залата. Е, не чух всичко. Можем ли да чуем още веднъж изказването на колежката? Беше много вдъхновяващо, но аз го пропуснах. Председателят, моля, моля, спокойно ще гласуваме. Bit of order. Uh, е, е, чухме изказването колеги, които обикновенно не присъстват на заседанието. Много моля, пазете тишина. Госпожа Веселон постави е, процедурен въпрос, тъй като въпросът не е бил поставен в пленарна зала трябва да проведем тази дебат преди съвета в сряда. среда. Знаем колко държим на този въпрос всички ние и ние очакваме, че много от членовете на нашата комисия ще се включат в дебата в сряда по въпросите за ситуацията в Средиземноморието и пристигащите иммигранти. Благодаря за процедурния въпрос. Сега гласуване. Имаме два въпроса за гласуване. Е, сега за Европейската агенция ЕОЛИСА докладчик е госпожа Маковей, на която накратко ще дам думата. Благодаря много. Тук го става дума за регламента за Европейския а, е, европейската агенция Еолиса, която управлява сървъра с Европейската база данни. Е, трябва да направим нещо за подобряване на оперативната съвместимост. Е, крайно неуместно е да ровим из 10 бази данни, за да получим една информация трябва това да става с едно кликване. Този анализ ще разглежда деликатни въпроси, като иммиграцията, трафика на хора. Благодаря на колегите. Дълъг път извървяхме, но мисля, че постигнахме добър резултат. Сега гласуваме. Много моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 е, за, 4 против и 4 въздържали се. Поздравявам нашия докладчик. Сега продължаваме с втория вод. Адекватност на защитата, предлагана от щита за лични данни в отношенията е с САЩ. Моля, гласувайте. Госпожа Гуис, Гуисберг. Да заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, Клод. По този текст и вод а, ние и, искаме да, а, по предложение на изменението на колежката Антвелт по точка 87 да включим изменение в началото на текста. Имате а, 24 а. US is fully compliant by Това е текста. 2018. Става дума при, да, да се има предвид поведението на САЩ към 1 септември 2018 година. Това е устно изменение в допълнение към изменение 8787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 Ако има изменение, ако има възражение, сега е момента. А, така че благодаря на Натали след тези уточнения на измененията. Роберта, виждам, че ви, съжалявам, Роберта Клод, но това устно изменение бе опит да, за преодоляване на политическите ни различия. Но все пак чисто процедурно и поради обясненията дадени в моя имейл от миналата седмица, ще кажа, ние смятаме, че има място за още преговори. Нека да видим е, каква ще, каква ще е реакцията на нашето предложение за отлагане на вота и тогава да решаваме. Председателят, благодаря. За колегите, които не са наясно, госпожа Мицола от името на НП ми изпрати мейл на 9 юни за отлагане на вода. При това положение ще гласуваме по точка 190 от правилника тук в комисията така че ние трябва да работим преди постигане на съответните прагове. Трябва да имаме просто мнозинство, за да издействаме отлагане на вота. Сега, за яснота ще кажа, че ако гласувате с да, означава отлагане на днешния вод. А не означава, а, отрицателен вод означава неотлагане. Зелен бутон означава отлагане на вода. Червен бутон означава неотлагане на вота. Така че нека пристъпим към гласуване. Е, нали ме разбрахте? Зелен бутон за отлагане, червен за неотлагане. Ако трябва да повторя още веднъж. Много моля, гласувайте за отлагане на приемането на документа. Гласуваме. Край на гласуването. Um, so така че пристъпваме към гласуване. М не знам. Аз, е, ето за това го повторих четири пъти, въпреки че ми се смяхте. Някой, ако е сбъркал, да е мислил. Така че продълж... пристъпваме към гласуване. Добре. Пристъпваме към гласуване. Изменение 20. Моля, гласувайте. Okay, colleagues, can we pause for one minute? The... можем ли е, за е, една минута техническо прекъсване? социалистите и демократите и присъстват един човек повече. Току-що ми потвърдиха, е, е, че е, ням, така, изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис едно. Моля, гласувайте. Sorry. Compromise one, the vote is still open. По компромис едно все още сме в режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и по третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36 първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре, ще отбележим компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52. Моля, гласувайте. 52. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение. 7-4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 77 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 87. Моля, гласувайте. Извинявам се, казва председателя. 88 изменение гласуваме. Извинявам се още веднъж. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, и така, е, е, съображение, изменение едно. Край, гласувайте, край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега компромис 9 по преамбюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 12. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17. Гласуваме. Край на гласуването. Приема, приема се 18-то изменение за... А, гласувайте. Край на гласуването. При, Приема се 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и сега гласуваме по електронен път, по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 25 против, 3 въздържали се. Приема се с мнозинство. С това изчерпахме гласуването. Благодаря на колегите за проявеното търпение. Um, колеги, ако искате да останете и да участвате в заседанието, моля ви да вземете местата си. Комисарят Кинг е, е сред нас и сме готови да продължим с останалата част от дневния ред. Така че, моля ви, ако ще напускате залата, направете го възможно най-тихо. Благодаря на всички колеги, които останаха за тази точка в дневния ред. Знам, че някои от вас имаха много трудно пътуване, както и част от служителите ни. Така че благодаря на всички ви за присъствието тази вечер тук. Не е много лесно, особено в понеделник вечер. Специални благодарности на комисарият Кинг за това, че е откликна на нашата покана да вземе участие на заседанието на нашата парламентарна група в понеделник вечерта в Страсбург. Не е лесно, но искахме да проведем заседанието днес. Както знаете, става въпрос за доклад за напредъка на Европейския съюз по отношение на сигурността. Искам да ви припомня, че на 17 април Европейската комисия публикува 14-та доклад за напредък по отношение на сигурността на Европейския съюз. Той беше съпътван с предложение за улесняване на обменът на информации при правно прилагането, в частност по отношение за предоставяне за запазване на електронни доказателства и хармонизирани правила по отношение на наказателните производства, обмената на престъпление и а, няколко конкретни области. Сред нас е и Натали, която е председателят на комисията, на специалната комисия за борба с тероризма. Приветстваме се с добре дошла сред нас. А, дали да спомене и законодателният пакет? Всъщност трябваше да спомена още няколко неща, но може би най-добре е да ви дам първо думата на вас, господин комисар. Мисля, че колегите са доста изморени. Наистина много им благодаря за присъствието. Знам, че наистина пътуването е било ужасно, доколкото разбирам, има проблем с електрозахранването на френските железници. Мой собствен сътрудник още е във влака, така че наистина благодаря тези, които успяха да пристигнат до тук. Благодаря, господин комисар, че днес. Не, благодаря на вас за поканата. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, много ви благодаря за това, че се вълнувате от темата. Преди няколко седмици изготвихме последния доклад за напредък в областта на сигурността с пакет от законодателни предложения, които ще ви представя сега. Ще се възползвам тази възможност да кажа няколко думи за следващият доклад за сигурността. До следващия доклад за, за Съюза на сигурността който ще бъде публикуван след няколко седмици. И така, пакетът, предложен през месец април, засяга по същество това, което се върши в рамките на Съюза на сигурността, а именно чрез запълване на възможните слабости и увеличаване на меките за възпрепятстване възможността за терористите да се организират и да извършват е, своите е, атентати, което значи, че се е, осложняват условията, които те могат да пътуват свободно, да закупуват а, нужните им оръжия и също така някои а, финансови данни, които са ни нужни, за да можем по-лесно да разследваме и съвършим подвържем последебна отговорност а, лица за извършващи дългосрочна дейност. Надяваме се да успеем да работим възможно най-ефикасно, за да успеем да приключим работа по колкото може повече от тези ваши скъпни предложения до края на мандата на парламента. Така че, ако нямате нищо против, ще поставя някои от предложенията на бързо ще ви ги представя в, по случайен принцип. Не сте не са предложени по приоритет, но едно от най-добрите, една от теми, която най-много вър... привлече интерес е, е предложението ни за достъп до електронни доказателства по наказателно-правни въпроси. Оказва, че този достъп е доста трудоемък и в някои отношения доста сложен, особено когато доказателният материал се намира в друга юрисдикция. Ето защо с цел намаляване на сроковете при трансграничното сътрудничество предложихме две изградателни предложения, както знаете. Става въпрос за регламент и директива, които предоставят на правоприлагащите и съдебни власти нови инструменти, с които могат да получават електронни доказателства, например имейли, СМС съобщения, съобщения в WhatsApp с цел разследване и съдебно преследване на престъпления, включително и тероризъм и киберпрестъпления. Предвижда се и възможността съдебните органи, подчертавам съдебните органи, а не полицейските служби, да изискват директно от доставчите на услуги в друга юрисдикция съответни данни при издаването на европейска заповед с предоставяне за спазване на електронни доказателства. И всеки един доставчик на услуги в рамките на Европейския съюз ще трябва да отговори на подобна заповед при определени срокове, като основната ни цел е отговорът да бъде получен в рамките на 10 дни средно и много бързо в случай няколко при някои извънредни обстоятелства. От доставчите на услуги също така може да се изисква да запазват специфични видове данни чрез е, Европейската заповед за запазване. Като, това, като тази заповед може да се използва само в рамките на наказателно-правните разследвания. Като се има предвид естеството на тези две вида заповеди, разработ заложихме и нужните гаранции и предпазни мерки за оператор доставчици на услуги. Едновременно се предлагаме редица практически мерки за улесняване сътрудничеството между ам, съдебните органи и също така между правополагащите органи и доставчиците на услуги, че съществуващите вече инструменти. Наясно сме, че не се занимаваме с проблем, който съществува в вакуум. След че има и други работи, по кои, и в други места, по които се работи по тези въпроси, като например Съединените щати. Смятаме, че нашето предложение представлява основа за един последователен подход, както в рамките на Европейския съюз, така и в международен план, като се спазват надлежно всички разпоредби на Европейския съюз и се залагат нужните предпазни мерки, включително и защита на, на основните човешки права, правото на неприкосновеност на личния живот и правото да се търси правна е, помощ. Ще въпросът, на който бъдахме внимание, е достъпът до а, поверителна информация. Тук отново не спочваме от нищото, но а, искаме да продължим по-нататък, тъй като продължава да е прекалено лесно за престъпниците лесно да прехвърлят своите средства между отделните банки в различните държави членки. защо смятаме, че правополагащите органи трябва да имат добре регулиран достъп до финансовата информация, за да могат да се борят успешно с организираната и тежка престъпност. Така че второто ни предложение има за цел да улесни достъпа до този вид данни. Предлага се директива, която ще даде правомощията на правополагащите органи да се здобият своевременно с финансовата получават е, информацията, която имат нужда, без да се налагат да изпращат допитвания до всички финансови институции. Е, метод, който е отнема много време, не е достатъчно ефикасен и има опасност всъщност чрез този метод да се бъдат засегнат повече хора, отколкото е нужно. Предвижда се в конкретните случаи да се разпоредят специфични звена, които имат правен достъп в, до финансовите данни, които са запазени в централизираните регистри в Централният банк въз основа на подозрените, къде съответното за подозрените може да има банкови сметки. Подвижда се подобряване на сътрудничеството с Европол. Това предвижда възможност за правоприлагащите органи да изискат финансова информация или финансов анализ от звената за финансово разузнаване. И накрая се предвиждат нужните предпазни мерки за защита на правата на отделните лица, чрез прилагане на като разбира се, регламента за защита на данните се прилага напълно към всички стъпки на прилага на тази директива. На трето място разгледахме мерките са сигурно заложени в картите за самоличност. Тъй като престъпленията, свързани с фалшифициране на самоличността, са притеснени, са от, тревожни за нас. Те дават възможност на терористите да се движат свободно в Европейския съюз чрез няколко самоличности. Близо 18 Извинете, 80 милиона европейски граждани все още разполагат с карти за самоличност, които не съдържат биометрични данни. И по този начин се стига до правна празнота, до която за нас е проблем. И за да преодолеем тази трудност, Европейската комисия предлага подобряване на мерките за безопасност за личните карти и ам, картите за прибиваване на трети или цяло на територията на Европейския съюз. Не предлагаме създаването на европейска лична карта и лична карта за Европейския съюз, но искаме да се подобрят а, мерките в отделните национални лични карти и да станат задължително включването на биометрични данни в, да, за държавите членки, които вече издават лични карти на своите граждани. Държа да подчертая, че, държава, че предложението не задължава въвеждането на карти самолично в държавите членки, които не, е не, съществ, не разполагат с такива в момента. Целта е да се засилят меките сигурност в съществуващите карти за самоличност, като разбира се ще предоставим на държавите членки нужното им време, за да осъществят нужните промени да зададат новите лични карти. Следващият въпрос, който разгледахме, бяха прекурсорите за взривни вещества. Това, както знаете, беше тема, която ам, много ни притесни през последните терористични атентати, тъй като често ам, във всички случаи те използваха взривове, ам, които са бяха изготвени с а, лесно достъпни химични материали, което далеч не ни удовлетворява. Ето защо основната ни цел е да преодолеем слабостите, с които сме установили, че са съществували в миналото. Ето защо Европейската комисия предлага да се преразгледа на директивата за прекурсорите на зрителни вещества, като в момента е в сила, като се преразгледат разпоредбите и се възпрепятства свободния достъп до някои прекурсори, които могат да се използват за правене на взривове с подръчни материали, като се предвижда обикновените граждани да могат да закупят определен вид прекурсори само при поставяне на лиценз и като се предвижда също така да се вземат предвид определени условия и изисквания при предоставяне на подобни разрешителни. Следващата тема беше засилване на контрола при внос и износ на огнестрелни оръжия. Знаете, че предприехме редица подобни мерки, включително и ограничаване на достъпа до огнестрелни оръжия за членовете на организираната престъпност и терористите чрез различен цял набор от мерки, като тук се случаваме върху вноса и износа. Излязохме с препоръка, която предвижда подобряване на процедурите за контрол и изисква държавите членки да провеждат систематични проверки на всички лица, които, изис... които подават иск моба за издаване на лиценз за износ на оръжия. Всички тези предложения са важни и, както казах от самото начало, с нетърпение очакваме да започнем да, ги, да обсъждаме тези досиета, възможно е бързо с вас с цел постигане на резултати възможно най-скоро и по възможност преди края на текущият законодателен период. На разположение съм на докладчиците госпожа Сипел, господин Мамакинс, господин Депре и господин Радев. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа по всички тези досиета. И накрая, докато все още имам думата, с ваше позволение, бих искал да кажа няколко думи за доклада, за 15-та доклад за Съюза на сигурността. В него ще постигнем пет неща. На първо място ще разгледаме напредъка е постигнат при прилагането на плана за действие за химическите, биологични и радиологични заплахи. За съжаление, скорошната ужасяваща след нападение в Салсбари ни показа, че нуждата да сме подготвени за подобен вид нападение не е абстрактно или академично упражнение, а истински проблем. Работим за намаляване на достъпът до материали, които могат да използват такъв вид атентати, подобряване на случивостта ни и подобряване на международното сътрудничество за борба с този вид заплаха. И също така се предвижда приемането на няколко специфични мерки за борба с химическата заплаха. Доклада отчита и напредъкът постигнат в борбата с незаконното съдържание в интернет. След препоръката, която беше публикувана на 1 март и също така ще съдържа и окончателния доклад на Визикопът високо равнище за борба с радикализацията. Както знаете, този доклад беше публикуван миналият месец. Едновременно с това предвиждаме и редица краткосрочни мерки за подобряване на безопасността на пътниците в железопътната мрежа, както и цял набор за отмерки за борба с, с хибридните заплахи. И също така се спираме и на прилагането на директивата за размяна на резервационни данни на пътници, директивата за проследяване на финансирането на тероризма и засилване на някои изисквания за внос и износ, в частност на леки огнестрелни оръжия. С удоволствие отново ще ви посетя, за да ви представя малко по-подробно тези предложение в момента, в който бъде публикуван доклада, ако смятате, че това е нужно. Много ви благодаря за вниманието и за ангажираността по темите, които обсъждаме днес. Благодаря ви, господин комисар. Доста колеги са се записали. Ще започнем с Роберта Мецола от НБ. Uh, Замествам господин Радев днес тук, така че с ваше позволение мога още сега да ви представя неговата позиция по нашия файл, за да им покажем, че имаме ясна единна позиция на НБ. Предотвратяването на организираната престъпност и в частност финансирането на тероризма е сред приоритетите на Европейския съюз, както стана ясно и в плана за сигурността от 2015 година и от многобройните резолюции и доклади, приемани от парламента. Един от основните проблеми, по които имаме нужда от подобрение, е сътрудничеството и обменът на компетентните органи, в частност звената за финансово разузнаване и държавите членки. Докладчикът смята, че продължението, което се обсъжда днес по отношение на употребата на финансова и друга информация за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на определени престъпления ще подобря една система, която вече функционира и ще направи още по бързи и ефикасна. Целта е да се запълнят слабостите и пропуските, които съществуват в настоящата законодателна рамка и да се подобри сътрудничеството. Тук не става дума само за финансиране на тероризма и пране на пари, както беше казано нееднократно от Европол. Организираната престъпност и тероризма са все по-взаимосвързани и не можем ефикасно да се борим с едното явление без да се борим с другото. Едновременно с това, действията, предложени в, в настоящото предложение, трябва да се придържат към принципите на субсидиарност и пропорционалност. Разбира се, някои елементи от текста следва да бъдат подобрени и доуточнени, но очакваме с нетърпеност ползотворния дебат с всички докладчици в сянка и с Европейската комисия и съвета, за да може да приключим работа под това досие преди европейските избори до година. Благодаря. Роберта трябваше да каже, действително, да, да уточня, че представяше и господин Радев. И държа да че Пегеципо е и докладчик, и координатор от името на всичките демократите. Благодаря, Клод. Винаги се радвам на разискването и дебата ни за комисаря Кинг по темите, свързани с сигурността. Сигурността е много важна тема, която вълнува много нашите граждани. Доста съм изненадана от факта, че обикновено сигурността се обсъжда в много ограничен формат. Тук не говорим за само за защита на гражданите ни, физическа защита на гражданите ни, но също така и защита и гарантиране на безопасността на свободата на словото, например, и защита на демокрацията. Това, разбира се, не е ви повина на господин комисаря Кинг, но съжалявам, че няма напредък по досиета, като, например, за електронната неприкосновеност на данните на последното състояние на комисия имаше само обеща пламенен ангажимент за подобряване на поверителността на електронната комуникация на нашите граждани. Това е част от усещането за сигурност в Европейския съюз, наравно с борбата с престъпността и тероризма в рамките на съюза. Така че много ми беше интересно отново да разгледам досетата, по които вие работите и да чуя мнението ви по въпроса за електронните доказателства и как можем да разпоредим рамката за тях. Имам няколко въпроса, разбира се, винаги човек има въпроси по толкова важни досиета. Не искам да казвам нищо конкретно днес по тези досиета. Питам се дали всъщност това досие изобщо вълнува достатъчно всички политически групи. Миналата седмица останах впечатлението, че не всички политически групи са определили кои ще бъдат докладчиците в сянка. Нека да видим какво ще се случи от тук нататък. Но, пак, както казах, това за нас е много важно досие. Споменахте Cloud Act на Съединените щати, по който също имаме някои висящи въпроси. Споменахте и предпазните мерки. Трябва по-подробно да ни обясните какво точно имате предвид и кои елементи от производството имате предвид и на, кои, на кой етап от производството може гражданите да се възползват от тези предпазни мерки. Има опасност те да, стан, да разберат, че изобщо има такива това на много късен етап. Така че има притеснения, свързани с това досие, както това на като предложение може да се приложи на практика. Притеснения има и сред полицейските служби, и сред адвокатите, сред гражданските организации, организации на гражданското общество, така че ще видим заедно с докладчите във всяка как може да продължим работа по това досие и как може потенциално да принесем за живота в мир и свобода и сигурност в Европейския съюз. Благодаря. Това беше Биргит Зипел, докладчик по темата Европейски заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателство по наказателно-правни въпроси. И сега давам думата на Жерар Депре по темата за повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и документите за прибиваване, издаване на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. Благодаря господин председател ще... Много беше интересно, което казахте до тук, господин комисар, но ще се спра на темата, досета, по който аз съм докладчик, а именно подобряване на сигурността на личните карти. Приветствам тази инициатива по две доста различни причини. Първата причина е сигурността, на която ще се върна след малко. Целта е да се улесни работата и едновременно с това свободното движение на всички. С много голям интерес прочетох оценката за въздействие, изготвена преди това предложение. Какво научих от нея? Че в момента в Европейския съюз има 250 различни документа. Става въпрос за лични карти, както за самоличност и е, документи за пребиваване. Как въобще можем да приемем подобно безумие? Ето защо на първо място, предложението на Европейската комисия ми се струва интересно, тъй като ще упрости нещата за всички европейски граждани и за тези, които би трябвало да могат да ги разпознават и евентуално да ги контролират. Така че това, което вие предлагате, е много важна стъпка напред за свободното движение и улесняването на трудовата мобилност на гражданите. Така че Радвам се от тази гледна точка на това предложение, въпреки че сигурността е много важен елемент от вашето предложение. Ще се върна нея след малко. Струва си, Европейската комисия е проявила мъдрост в две отношения. На първо място не прекалява със с своите предложения, т.е. не изисква държавите членки, в които няма лични карти, да въведат такива. А държавите членки, които разполагат лични карти, ще могат да използват единният формат и упростените и изяснени елементи за сигурност в този формат. И на второ място стана е ясно, че няма да въвеждаме система на Big Brother чрез документи самоличност, т.е. няма да искаме държавите членки да разполагат с база данни за всички елементи от документи самоличност на на държавите членки. Определено се предвижда такава база данно за документите самоличност на всички европейски граждани. И смятам, че тези два елемента трябва много ясно да бъдат заложени в законодателен текст, който обсъждаме. По отношение на измерението сигурност, само 10 секунди, господин председател. Предлага се въвеждането на пустопечатъци и снимки. Ще има много проблеми. На първо място трябва да се изяснят условията, при които може да се снимат пластикови опечатъци на непълнолетни и малолетни лица. И смятам, че трябва да защитаваме европейските граждани най-малко толкова, колкото да защитаваме мигрантите. Това е първи въпрос. Втори въпрос е свързан с а, периодата на валидност на новите документи и евентуалната възможност за подкрепяне на въвеждането на новите системи с европейски средства. Т.е. чака ни много работа, но от самото начало заявявам, че според мен двете основни линии, двете основни компонента на това предложение, според мен, са се ползва с подкрепата и на ком... нашата парламентарна комисия и на парламента като цяло. Благодаря ви, господин председател. Um, meant, Благодаря, Жерар. Извинявам се, искам отново да напомня, че преводачите ще преустановят работата си в точния час, така че а, моля ви да бъдете кратки. Следващият в списъка е Натали Грисбек, която е председател на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Кинг за това, че отново е сред нас за да обсъдим въпросите, свързани с сигурността, както и необходимостта от намирането на баланс за защитата на европейските граждани, каквито сме и ние. Многобройни са въпросите, особено по отношение на сътрудничеството по отношение на обмена на информация, борбата с тероризма. Терористите трябва да могат да бъдат засичани включително и по отношение на финансовите потоци, които задействат. Във връзка с новото предложение за регламент за новите прекурсори за взривни устройства. Мисля, че този въпрос е много важен и като че ли предложението, което правите, ще ни даде възможност да имаме по-ефективен механизъм. Ще смятам, че сте взели предвид новите тенденции в прекурсорите за взривни устройства, както и смесването им с други вещества, което ще ни позволи да предотвратим кибер да предотвратим терористичните нападения, включително и тези, които са лоукост. Бихме могли а, да подобрим допълнително определенията, трябва да бъдем много по-конкретни, като изхождаме от ясно определение за професионален ползвател. Схемата на доставки може да бъде по-къса или по-дълга. И ние като законодатели ще трябва да намерим правилен отговор и на двата въпроса. Смятате ли, че предложението, което правите в това отношение е достатъчно? Смятате ли, че всички предприятията, обществените власти, предприятията бързо ще научат за новото законодателно предложение? Следващ въпрос. Как виждате вие хармонизацията на равнище ЕС? Хармонизация, която да позволи системата да действа ефективно, защото държавите членки разполагат с различни системи на лиценз, което може да се отрази върху действието и ефективното прилагане на регламента. Благодаря, Натали. Господин Мамикинс вече е в залата, така че, Андрей, ако искаш думата, заповядай. Благодаря, господин председател. Ще говоря на латвийски, ако имам тази възможност. Относно прекурсорите за взривни устройства. Чудесно е, че Европейската комисия излиза с подобна инициатива за промяна на регламента от 2013 година. Както казаха колегите, тук имаме три основни идеи, сред които забраната при регистрацията. Какво ще стане с държави като Франция, например, и Латвия, където има пълна забрана за подобна регистрация? В детството ми използвахме едно вещество, което правехме на топчици и един вид пиратки, които а, можеха да струват а, на някое дете пръста или дори да му нанесат по-сериозно нараняване. А, не е необходимо човек да се обучава, за да се превърне в а, терорист. Още нещо, което ми хрумва – Пушенето на марихуана в Холандия е позволено, в Латвия обаче е забранено, така че всеки може да отиде да си купи трева от Холандия. Въпросът ми към вас, господин комисар, е следният. Какво можем да направим? по отношение на забраната за лицензирането. Да, в Глазго и Шотландия също се случват подобни неща, но се радвам, че вие сте внимавал, когато сте бил по-малък. Сега Корнели от името на координаторите. Ето. ja, aus... Е, е, тук го става дума, че ще говорим за пакета за сигурност. Кой пореден пакет за сигурност е това? Мога да задам този въпрос с чиста съвест, защото всички тези въпроси идват на бюрото ми, но се затруднявам да се оборавя от експлозиви до наказателно право, огромно е. е нуждаем се, хайде да не казвам преглед. <clears throat> Трябва да запазим вътрешната логика, като от нормални хора, защото в момента това не е никак лесно, поне за мен да кажа. И тъй като съм на мнение, че е хубаво да говорим за това, което знаем. Аз ще говоря за електронните доказателства. Тук ще кажа следното. По принцип разбираме, е, като помислим какво е правено до сега и какво е необходимо, е, за да се ускорят процесите. Така че разбираме това предложение. Не смятаме, че е принципно погрешно но има опасности и тук искам да кажа следното, господин комисар. Защо говорим по мет, за метаданни? <clears throat> или и за обикновени данни, когато говорим за защитата. В един случай прокурорите влизат, другия не влизат ли? Второ, състав на престъпленията, които са релевантни тук за нас, това също не е ясно. И обичайните въпроси, знаете го само отдавна, каква гаранция има за засегнатите лица? защита на данните и зачитане на личното пространство, но и процедурните и процесуалните гаранции. За нас това е определящо. Трябва да има процеси, които да се скъсят. Да, така е. е съгласни сме, но имаме и въпроси. Благодаря ви за това, че се вписа във времето си. Господин Здеховски е следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Свикнал съм да чувам тази политическа фраза и бих искал да ви благодаря за вашето предложение. Този пакет е изключително изчерпателен. Той включва и борбата с тероризма. Аз бих искал да се спра за малко на прекурсорите за взривни устройства. Смятам, че това е в отговор на терористичното нападение в Брюксел и в Париж. Тогава установихме, че Европейския съюз всъщност е безсилен да спре изготвянето на подобни взривни устройства. Тези вещества могат да бъдат открити в интернет. Аз днес, само за 3 минути, успях да си поръчам подобни вещества по интернет. На следващо място трябва да се идентифицират хората, които закупуват подобни вещества. Ще са ни необходими правила и в това отношение. Трябва да помислим и за последващия контрол. Важно е също така да се подобри наличната информация – случай, например, на подаване на сигнали за подозрителни сделки. Необходимо е тези сигнали да бъдат взети предвид по единен път. И накрая един последен коментар. Всъщност, по-скоро въпрос. Господин комисар, бихте ли могъл да ни кажете как ще осигурите сътрудничеството между Европол и звената за финансово разузнаване? По отношение на предложението ви за оръжията, смятам, че предложението на този етап не е достатъчно амбициозно. Благодаря много, Клод. Господин еврокомисар, е, искам да попитам за сигурността на паспортите и другите документи. Сега в общи линии преди това, да, опасността от е, фалшификации тук трябва да се пресече. Но говорим за различни документи. Първо, международни паспорти и лични карти. И аз искам да попитам. Е, имате ли в комисията данни за това, за броя на фалшифицираните международни паспорти и разрешителни за пребиваване? Важно е това да се знае, за да очертаем е, параметрите на сигурност. Това е първият ми въпрос. Втори въпрос е, този, да си представим регламента влиза в сила и за 16 е, е, гражданите на 16 държави. Това ще бъде съвършено ново. Около 175 милиона хора ще трябва да дадат отпечатъци и снимки за паспортите си. 175 милиона. Предвид това, не е ли добре да попитаме Европейския орган за защита на личните данни и е, агенцията за е, защита на човешките права. Е, по какво мислят те по този въпрос? Рада, ще се радвам и да чуя и вас. Благодаря, Сесилия Викстрам. Thank you very much. Благодаря, Клод. Благодаря и на комисаря Кинг за това, че е с нас толкова късно в понеделник в Страсбург. Вие сте тук, за да обсъдим пакета за сигурността, който е от изключително значение за всички нас. По-добре е късно, отколкото никога, се надявам, че ще достигнем до сделка за взаимната оперативност на базите данни. Според мен трябва да разгледаме техническите и политическите предизвикателства, които са неизменно свързани с този момент. Повечето от системите, които ще се включат в предложението за оперативната съвместимост, в момента са обект на преглед. Това води до редица проблеми. Несъмнено, предложенията допълнително осложняват нещата към така или иначе вече сложната система. Наскоро видяхме, че нарушенията в защитата на лични данни могат да имат огромни последствия върху много хора. Затова трябва да разполагаме и с необходимите предпазни клаузи. Радвам се, че вие упоменахте тези предпазни клаузи, които са важни, за да не се нарушава защитата на личните данни за в бъдеще. Важно е да помислим и сериозно да погледнем информацията, постъпваща от нашите агенции понякога се опитваме да не взимаме предвид това, което ни казва Агенцията за основните права и надзорния орган за защита на данните, но според мен трябва сериозно да се вслушаме в думите и на двете агенции и трябва да го правим във всяко едно отношение, което по един или друг начин е свързано с основните права. И това е особено важно в светлината на това, което чухме преди няколко седмици в нашата група във връзка с Шенген. Бяха открити сериозни пропуски при прегледа на ШИС. Ако сега държавите членки продължат да не спазват правилата на тези системи, които се включват в схемата за оперативна съвместимост, това може да има огромни последствия не само за европейските граждани, но и за граждани на трети държави. Може да има последствия и за целият Европейски съюз. Ето защо бих искала да попитам господин комисар какво възнамерява да направи Европейската комисия – за да даде тези гаранции? Какво ще се включва в тези гаранции? Как ще направите така, че всяка една държава членка да спазва правилата? Всички знаем, че това е слабото ни място изпълнението от страна на държавите членки. Благодаря ви още веднъж за чудесното сътрудничество, което се надявам да продължи. Благодаря, госпожа Валеро. Благодаря ви. Ще говоря на шведски, така че може да се изложите слушалките. Най-напред бих искала да ви благодаря, господин комисар, за изключително интересните уводни думи. Искаше ми се да чуя повече, но се надявам, че за в бъдеще ще имаме тази възможност да ни предоставите допълнителна информация. Вие споменахте малките и леките оръжия. Аз не съм докладчик в сянка по всички изброени досиета, но аз съм докладчик и работя в сянка по досието за прекурсорите. И за него ще говоря днес. Но пък ако погледнем пакета като цяло, то тогава той трябва да ни позволи да се борим с тероризма, което означава, че трябва да гарантираме, че използваните методи ще постигнат зададените цели по пропорционален път. Необходимо е също така да има гаранции, за да не бъдат накърнявани правата на гражданите. Аз съзирам няколко проблема в тези предложения. Предложението за прекурсорите за взривни устройства, например. А ако погледнете сега действащото законодателство, ще видите, че ние успяхме да се справим с проблема. Трябва просто да намерим правилния баланс между сигурността от една страна и основните човешки права от друга. Член 8 заслужава вашето внимание, тъй като според нас той е проблемен. Виждам, че времето ми изтича, така че бих искала да кажа нещо във връзка с електронните доказателства. Аз не работя по това досие, но преди малко чух, че от вас, че електронните доказателства могат да се използват, ако има подозрение за престъпление. Какво означава това? Може директно да се обърнете към прокурора, за да получите информация ли? Това не се вписва добре в правната практика и просто се питам дали правилно съм ви разбрала не смятам, че трябва да е възможно човек да отиде в някоя компания в друга държава и да изиска информация, без значение дали става въпрос за прокурор или за друг компетентен орган, защото по този начин поставяте предприемача в трудно положение. За това и трябва да е ясно има ли нарушаване на човешките права или не. Та положението е доста сложно. Благодаря. Софи и след това Анна. Yes, thank you, Chair. Um, let me start by saying... Благодаря. Като начало нямам нищо против принципа за подобряване на възможността ни да провеждаме разследване. Но като че ли Европейската комисия винаги подема нещата от погрешния край. Вие фактически елиминирате връзката и се опитвате да засилите основните права. Говорите за гаранции, за неприкосновеност на личните данни и така нататък. Може ли да ми кажете какво направихте за за прилагането на директивата, която не се прилага изобщо? Защо не подобрим правилата? Да, действително, понякога наказателното преследване отнема дълго време. Това е нормално. А вие просто говорите за подобряване. На следващо място. Върховенството на закона в някои държави членки. Какво ще стане, ако унгарските власти, например, отидат в предприятие във Франция, да кажем, и заявят, търсим информация за един господин, казва се Сорос, подозираме, че е извършил престъпление. Смятате ли, че това е добра идея? Аз не смятам. Връзката с американският Cloud Act. Как може да правим предложение за европейско законодателство, като препращаме към законодателство на трета държава. Ще взимаме ли за пример китайския Cloud Act или руския такъв, например? Изгубих пълна вяра в сделките с САЩ. Изгубих вяра в Европейската комисия, когато прави сделка с САЩ. Вие се интересувате повече от интересите на САЩ, отколкото от правата на европейските граждани. Даже мога да предвидя вече, че този акт ще приключи пред Европейския съд, който е последното звено, което все още позволява на европейските граждани да бъдат защитени. Европейския съд е, ще сложи край на подобна сделка с американските власти. Ако ще говорим е, за подобно законодателство в Европейския съюз, чудесно, но не може да правите препратка с, е, към сделка с САЩ, защото това е нещо напълно различно. Готова съм да обсъждаме принципа, но очаквам да ми отговорите на въпросите. Благодаря. Ана, три минути. След като през 2010 година бях докладчик за общия регламент за защита на личните данни, имам, имам а, своите впечатления, изхождайки от тогашно предложение на комисията и не зная, може би след Селсбари, Солсбари имаме по-големи желания, но Селсбари ясно показа, че държавите членки е, са в хватката на собственото си решение да допуснат свои собствени банки и фирми за частни имоти да допуснат изпиране на пари. Е, ще направите ли нещо по въпроса за изпълнението на тези регламенти, или ще както с Пиера? PNR. Нищо не се прави в Съюза, дори няма правоохранителни органи и административни органи и ще се направи ли нещо за доклад за борбата с пране на пари, след което полицията отказва да се занимава с тези въпроси. Въпрос Въпросът е много сериозен. Държавите членки не, не приемат в създаването на съответни звена за борба с прането на пари. Добре, и какво ще направите, ако държави членки стават център на хазартни игри и криптофактури, е, е, валути, където всички знае, се берат пари на голямо. Е, всичко, което ви притеснява за лични карти, а всички страни, които се занимават с така индустриално с производство на фалшиви визи. Комисията, доклада на комисията ще включи ли вас и вашите служби? Искрено се надявам. Благодаря отново за проявено, че вземате при сърце този въпрос. Извинявам се за формата. Осъзнавам, че е, предлагаме доста и различни неща. Три регламента, два директива и няколко и една препоръка в накуп, така да се каже. Разбирам ви. Признавам също, е, както чухме, че трябва да обясним как тези различни предложения се съчетават помежду си. Ако вярваме в това, аз вярвам. Те са създадени не за да е, е, от една страна да ограничим пространството на дейност на терористите от една страна, от друга страна да ни подготвят за борба с последствията от подобни терористични актове, нападения и да привлича под отговорност. Това са рамките, в които се опитваме да организираме работата. Индивидуалните мерки, за които говорим днес, попадат според мен в тази рамка. Да, има различни компоненти по различните мерки и трябва да бъдат обсъдени внимателно. Не смятам, че ще сторим това днес е, и ще успеем да отбележим всички точки. За това казах, аз съм на ваше разположение, било двустранно, било в групов формат е, от тук насетне да ви предоставя информация, защото да, ние ще разнищим нещата, за да ги подготвим добре. Моя призив към вас и много сериозното внимание, което отделяте на това досие, макар да го направя, просто нека не отлагаме е, или ще постигнем успех, или ще спечелим. Но на мене много ми се иска всички да извървим всички необходими стъпки по тези е, документи с вас, с този парламент. И много се радвам да чуя, че има докладчици и докладчици в сянка, надявам се, и че ще можем да работим. Не защото искаме да, да се бавим и да протакаме. Напротив, ще се спра на два-три въпроса. Не съм убеден, че ще мога да отговоря на всички въпроси, които ми се поставиха без да приоритизирам, ще отговоря. Въпроса за експлозивите и прекурсорите за експлозиви. Ние наистина се опитваме да осъществим по практически приложим контрол чрез определено ниво на хармонизация, защото към момента дори има три различни неща, които можем да направим в контрол на тези субстанции. Можем да ги забраним, както правят някои държави членки, да имаме система за лицензиране някои държави членки го имат, или чрез така наречената регистрация. За да не могат просто да се купуват нещата на улицата. Но това не работи. Вие самите изложихте причини, причинци. За това ние казваме, че системите за нерегистрация, както в настоящата във Франция, няма да се приложи. Или е забрана на тези конкретни вещества, или ще има система за сертифициране, за лицензиране и то доста рестриктивна. Ако постигнем тога, това, то отсрещната страна трябва да докаже до законните потребители на тези вещества, които да речем ги използват за своята търговска дейност и че те имат право на такъв достъп за личните карти. Опитваме се да го направим пропорционално, адекватно. И имаме проблем. Можем да си говорим от тук до края на света за конкретния брой засегнати. Едно е ясно, той е голям. Но Проблема е, че десетки милиони люди в целия Европейски съюз имат лични карти, които могат да използват за пътуване, включително да влизат и излизат от ЕСА, но те не могат, не са да се четат автоматични. Тоест всичко, което правим за контрола на външните граници, всички мерки, които говорим по Шенгенския граничен кодекс и други въпроси, които обсъждаме заедно, всичко това няма да сработи, ако хората работят с тези документи. Така че трябва да помислим по проблема и да намерим адекватен път напред. Няма да предлагаме тук нещо, което не е вече договорено за паспортите. Така че се надявам, че ще успеем да намерим удовлетворителен начин. Да, има въпроси, по които трябва да говорим. Включително на отношението към малолетни и непълнолетни лица. И аз имам и вече конкретни предложения. С радост ще ги обсъдя подробно с вас. По въпроса относно достъпа до финанса, финансова информация и а, така наречените FIUs, звената за финансово разузнаване. А, като се говори за ниско бюджетен тероризъм, някак си се остава впечатление, че разузнавателната дейност тук е по-мал, по-маловажна. Първо, има огромни средства, които се финансират терористите. Много от тези пари са с престъпен происход и би трябвало да сме в състояние да проследим парите. В момента ние нямаме общо европейска система и мрежа от разследващи звена. Това трябва, това трябва да направим, но също трябва да е, уредим в цяла Европе, Европа правилата за участието на е, тези звена за финансово разследване в правоохранителната дейност. И нещата тук са много пъстри. И да помислим за борбата с тези наистина е, инвазивни, инвазивно действащи хора. Това са важни въпроси. Готов съм да ги продължим да ги обсъждаме. Що се отнася до оперативната съвместимост? След малко ще говорим по-подробно за това, но сега искам конкретно да отговоря на конкретния ви въпрос ние включихме от самото начало и Агенцията за основните права и е, НДПС. Е, те и имат различен поглед. Е, ще ви, видите или сте видели техните доклади е, и вие сте отразили тяхната работа в своите доклади. Трябва да работим с тях от начало до край в този процес. Но ако както се надяваме успеем да се договорим за набор от мерки, които са достатъчно добре защитени, е, изпълнението ще реши всичко. Тук съм съгласен с вас. Ние като комисия ще се опитваме да настояваме за изпълнение ние въведохме и за последните години усилихме процеса на докладване относно използването на ШИС, например. И редица държави, не само цитираната от вас, получиха доста сериозни доклади за използването на ШИС. И всяка от тези държави а, носи пред нас отговорност и ние държим те да изпълнят задълженията си. Така че тази работа ще продължи. Може би ще трябва да я разширим в контекста на. А, а, използването на различни системи. Ние трябва да обхванем не само ШИС, но всичко, каквито и системите имаме, те трябва да са оперативно съвместими. Що се отнася до въпроса за електронните доказателства? Тук поставихте множество въпроси във връзка с електронните доказателства и тези въпроси трябва да бъдат надълго и широко обсъдени, защото предложенията тук са много сериозни. Но нека направя стъпка назад и да кажа защо правим всичко това. Защото не само някои от съществуващите механизми са недостатъчно пригодени към характера на киберпрестъпността и киберразследванията. Това е едната причина. Но каквото и да мислите за МЛАДС, хората излизат извън това. Все повече искания има за доброволно взаимодействие. И тук понякога не говори, и това не са съдебни, съдебни органи. Например, полицията търси прек пряк контакт с провайдерите и иска помощ. А, и понякога съвсем основателно. Извън всякакви правила за прозрачност. броя на молби за доброволно сътрудничество а, и, имаме че, че, 4000 запитвания срещу 120 000 форми на доброволно сътрудничество. Е, тук трябва да направим нещо. Не можем да пречим на правоохранителните органи в разследванията, но можем да поставим нещата в по-ясна рамка и с по-сериозни гаранции. Това искаме да направим за отношенията с САЩ Държа да бъда пределно ясен. Ние трябва да си свършим нашата работа трябва да сме наясно какво правим в Европейския съюз и дали то отговаря на нашите взаимодействия с тях. И това ще работим заедно с вас. Ще бъде. Би било по-лесно да си говорим с САЩ ако имаме ясни позиции за себе си. Ако не успеем да напреднем по нашата позиция, има риск САЩ по своя инициатива да тръгнат да търсят двустранни контакти с отделни държави членки. Ще опитат. А това ще породи крайно не е удовлетворителна ситуация. Така че на последния а, съвет по ПВР а, така ми стана много приятно, че държавите членки по своя инициатива казаха, че трябва да действаме бързо, да имаме европейска позиция, европейски подход по този въпрос. Те са наясно за какво говорят. Те държат контактите с САЩ да бъдат част от европейска позиция. Пак казвам, само предавам позицията на държавите членки на съвета ПВР. По останалите въпроси, поставени от вас, няма да прекалявам, но с удоволствие можем да продължим в двустран план. Е, за да речем следващия план за е, следващия пакет е, CBRN за регламента за защита на личните данни и така нататък. Ще се радвам да работим с докладчиците е, Софи, смярка, моля те. Искам да знам, защото се говори за е, изпълнението. Е, е, втората част от пакета на защита на личните данни е забравен. Има две държави членки, които е, ги а, прилагат. А, а, смехотворно е да говорите това означава, че ден след срока вие отивате и от съд. И това е солидна система. Е, и, извинявайте, още дума за директивата и да, прави сте да настоявате за а, е, изпълнение. Ще ви отговоря, но ако позволите, не, не сте права да твърдите, че не се отнасям сериозно към изпълнението. За всяка мярка, за която отговарям, например, ПНР, ако сте следили внимателно, е, следим за това да напреднем максимално, за да бъдем готови за общия регламент за защита на личните данни и регламента за полицията. Тук съм съгласен с вас е, е, обичам да ме заяждат, защото това са съвършенно разумни искания. Ние сме казали, няма да се побоим да заведем дела. Но има процедурен път и той тръгва от уточняване на ситуацията с нотификации. Бързо след това продължаваме нататък. И повярвайте, няма да се притесним да приложим тези мерки. И не мога да приема, че да ми се говори, че е, едни предложения са различни от други. Председателят. А, имаме двама докладчици, които чакат да вземат думата. Много ви благодаря. Е, ако добре дошъл сте да останете. Имаме и още един докладчик в Сянка. Благодаря на колегите, които ще говорят по тази точка. Моля ви, следващата точка. О, оперативната съвместимост на информационните системи след предложението на комисията. Сега ние действаме като законодатели. Имаме два до проекто доклада от господин Микис и господин Мело Извинявайте, наложи се да почакате, но наистина имаме много да, за какво да си говорим. Много ви моля, допълнете се взаимно, така изпълнете в дует, предложете. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ами нямам друго предвидено за тази вечер, така че нямам нищо против да остана до края на дебата. По по-съпътилната съвместимост работим за село. цяло съвременява на съществуващата система на Евротакт и ШИС. Скоро ще приключим по тях. Разбърваме и новите системи като ЕЛКРАС, както и новото предложение за новата информационна система за визите. Основният хоризонтален въпрос е свързан с факта, че всички тези информационни системи на Европейския съюз са създадени за да работят в изолация и а, знаете, че Лиса се намира тук в Страсбург. Ако следите надолу в мазето, ще намерите една прекрасна а, зала, в която има възможност за да споделяне на ШИС. Там ще са разположени и Европейската система за регистрация както и системата за влизане и излизане. Всичко това е много хубаво, но всъщност всички тези системи не могат да не общуват помежду си. Освен това, миналата седмица посетихме Сицилия с специалната комисия за борба с тероризма и там, например, се оказа, че в горещата точка в Порцало има отделни зали с отделни компютри за отделните информационни системи, което разбира се отнема време и не е достатъчно ефикасно и е абсолютно неприемливо в днешно време, когато сигурността се превръща в най-голям важният приоритет приоритет за голяма част от нашите граждани. Европейски парламент нееднократно е настоявал за две неща. На първо място да използваме е, инструменти, с които вече разполагаме в максимална степен и да излезем с възможни решения за по-добро използване на съществуващите вече данни, вместо да събираме нови данни. И ми се струва, че предложението на комисарията Кинг дават а, а, умно решение на този проблем, без да се променя правото на достъп в съществуващите вече системи или без да се отказваме от принципите за опазване на дати, данните. Но това пътят ще даде по-лесен, по-бърз и по-ефикасен достъп до обръчките системи за опиращите на място. Полицейските служители, граничните служители, служителите на митниците или на, а, на службите за поставяне на опешище в, в сътрудничество. С колегата Мело изготвихме 149 изменения. Извинете, 194 изменения. Не ме ми се сториха много в момента, в който ги изготвихме, но това показва колко е сложно и техническо самото предложение. Като цяло подкрепяме в много голяма степен предложението на Европейската комисия но искаме да се приспособят няколко неща и ще спомена четири от тях. На първо място важно е системите да работят гладко и в случай на проблем някъде в структурата, да ня, това да не засегне всички процедури, които зависят от съответните данни. Ето защо за, изискването за запазване на най-важните елементи на новата система, включително Европейския портал за търсене и а, общо хранилище за данни, данни за самоличност. Освен това, решихме да подобрим взаимосвързаността между Европол и тези компоненти, като основната идея тук е цялата информация, която е налична, не бива да би, трябва да е в приложното поле на тези инструменти. За да може Европол да си върши работата, те трябва да имат всъщност да може Европол да си върши работата, трябва съответните е, нови компоненти да имат достъп до, европейс, до системите на Европол. На трето място определя се системата за граничен е, контрол и проверка. Едновременно с това обаче продължението може евентуално да доведе до нови задължения за граничните служители, които пък потенциално биха могли да осложнят процедурата за граничен контрол и за това предлагаме няколко изменения с цел намиране на по-добра баланс между ефикасността и бързото разрешава протичане на процедурата. И не на последно място даваме възможност на управомощените лица да използват общо хранище на данни за самоличност СИР. Опитваме се да отражим такощите практики в държавите членки, или казвам с други думи, е, да се пристъпи към установяване самоличността въз основа на документите за пътуване, след което може да се използва общо хранище на данни за самоличност и обща услуга за биометрично съпоставяне. Това са някои от елементите, които ще намерите в доклада ни. Обеден съм, че колегите вече са научили на изус всичките 194 проекто изменения. Очаквам с нетърпение съвместното обсъждане на темата с всички колеги през едните седмици и месеци. Сега ще дам думата на колегата господин Мело. Ами, няма много какво да добавя, уважаеми господин комисар, но ще се изкажа на португалски, както винаги го правя. Ok. Bom, eh, eu queria, eu queria começar por, eh, por saudar sinceramente. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и на представителите на комисията, които много ни помогнаха да разберем много техническите доклади. Много е трудно да ги разберем при първо четене. Трудно ни е и да ги тълкуваме. Затова ни трябваше доста повече усилия да положим от техническа гледна точка, въпреки че разбира се тези текстове съдържат и важно политическо измерение. Целта ни е да гарантираме максимална сигурност и зачитане на неприкосновеността на личния живот. Това са важни права, по които се стремим да намерим добро равновесие. И ми се струва, че намерихме една формулировка, която гарантира повече сигурност, но и спазване на правилата за опазване на личните данни, които са много важни за всички нас. Европейският парламент ще внесе изменения. Те може би ви се струват много на бой, но те са много важни за цел подобряване на борбата с незаконният трафик на хора, и другите форми на организирана престъпност и трафик. Не е нормално данни, които вече съществуват, които могат да помогнат да се избегнат драми и трагедии, да не се споделят или да не са в достатъчна степен на разположение на всички компетентни органи, които биха искали да имат достъп до тях. Има различни данни, различни видове данни и смятам, че трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим бедствия и трагедии за бъдеще. И ако опретим с съвместивост съществуваше в миналото, може би щяхме да успеем да предотвратим случилото се през последните няколко години. Ето защо всички трябва да положим максимални усилия за да гарантираме нужната сигурност, която очакват нашите граждани. Смятам, че начинът по който Европейската комисия и парламента подхождат към въпроса е много удачен. Важно е власт, компетентните органи да разполагат с достъп до нужните бази данни, включително и е компетентните отговори, органи, отговарящи за мигрантите и бежанците. Някои случаи са много красноречиви и имаха тежки последици. Говорим за лица с а, множествена самоличност. Тоест хора, за които има данни в различни бази данни, но които не, но не може да се установи, че това е на същото лице поради липсата на оперативна самоличност. Извинете, липсата на оперативна съвместимост. при срещите ни с Европейската комисия, с Европол, с Агенцията за основните права, с Фронтекс и с е, Европейският е, орган за защита на личните данни. И на всички тези срещи заявявахме нееднократно, че за нас е важно всички елементи на системите да функционират възможно най-добре. Благодаря на Европейската комисия всички положени усилия, благодаря на всички експерти и в частност експертите на секретарята на комисията Либе за ценният им пристъпност. Благодаря и на докладчите в сянка за отлично свършената работа. Благодаря ви. Както вече казах, преводачите ще работят до точно оказаният час за приключване на заседанието, именно 21.45, така че ние трябва да приключим 21.45. Знам, че темата е много важна, но ако можете господин комисар, да отговорите съвсем набързо на казва по двамата докладчи, след което ще в сянка, които чакат търпеливо, т.е. господин Вали, Биргит, и Бодил Валяло, които очакват възможност да вземат думата. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, благодаря на докладчите, благодаря на докладчите в Сянка, благодаря ви за много въпроси, които ни зададохте. Надявам се, че диалогът с нас ви е бил полезен. Разгледахме предложените от вас изменения и според нас те са в много полезна и много конструктивна посока прави ще трябва да се опитаме да гарантираме възможно най-голяма яснота на системата. Също така трябва да се гарантира, че системата работи 24 часа в денонощта 7 дни в седмицата, трябва да подобрим равнището на защита без да се надхвърлят оперативните цели, които толкова ясно представихте. И още нещо, на което държа да подчертая, напълно сме съгласни с вас, много е важно да се гарантира нужният достъп за Европол. Всичко това са въпроси, по които ще продължим да работим заедно с вас, като разгледаме предложените от вас 194 изменения. Бих искал да се спра на предстоящото разглеждане на измененията. Още в продължението през декември беше споменато възможността да се, да се направи подобно изменение и ще бъде предложено официално в среда. Предвиждат се само ограничени промени за допълване предложението от декември по отношение на, ел, на ETIAS, ELCRIS, EOLISA и системата за регистрация на данните на лицата на трети граждани на трети страни, за да се включат с инструментите. Не го направихме на времето, тъй като етапът на напредък на работа по тези бази данни не го позволяваше на този етап. Евродак обаче все още не е включен в наборът от изчер... допълващи изменения, които ще ви предложим в сряда. И като знаем, се държи на факта, че настоящата структура на настоящата система Евродак не може от техническа гледна точка да стане част от новата взаимосвързана система, защото има единствено и само дактилографски типи и, и данни в буквено цифрен вид, не други данни за самоличност докато все още се очаква решението чрез процедура за обикновен взимане чрез обикновената законодателна процедура няма как да предложим по изменение по същество, които да предвижда включването на Евротак в новата система. Мисля, че всички сме наясно колко е важно да се стигне до момента, в който Евротак да може да стане част от структурата за оперативна съвместимост и бихме искали заедно с вас да направим това възможно най-скоро. Държа да подчертая, че е много важно тези ограничени технически изменения да бъдат и предвид при изготвянето на проектодоклада, проектодокладите, които току-що бяха предложени. Високо ценя и лично споделям желанието на докладчиците, вероятно на цялата комисия Либе, да напреднем разумно, но и относително бързо с тези предложения. Европейското председателство се стреми да постигне нещо до края на месец. Постоящото австрийско председателство започва да подготвя възможности за разглеждане на затъстани преговори. Аз съм на ваше разположение до лятната вакансия на ваше разположение ще са ми възможно, но най-бързо след септември, като основната ни цел, разбира се, е да се постигне успех по предложението, възможно най-скоро. Благодаря ви, виждам, че има представител на председателството, но ще дам първо думата на докладчица в сянка, защото много търпеливо чакаха в понеделник вечерта в Страсбург. Мирям дали има думата. Благодаря ви, господин председател, благодаря и на господин Ленърс и на господин Мело. Знам, че и двамата докладчици работеха много упорито по докладите, но в начало държа да заявя моята позиция по това досие досие. От самото начало стана кристално ясно, че в вида, в който стоят нещата в момента, нещо в системата не върви както трябва. Казвам го като човек, който е твърдо убеден, че правото на неприкосновеност на данни и правото на сигурност могат и трябва да вървят за ръка за ръка. Крайната цел на това предпоследно предложение е хората да се чувстват в по-голяма безопасност. Но според мен сигурността предвижда правото да бъдеш свободен, правото да не бъдеш наблюдаван, следен и то възоснова на националността си или на цвета на кожата си. И за съжаление смятам, че това предложение не защита в достатъчна степен тези права. Освен това, както става ясно от обяснителният меморандум на предложението, данните на граждани на Европейския съюз също могат да станат оперативно съвместими в базните данни и за бъдеще. И тук, бе, колеги, бих искал да ви припомня предложението на Европейската комисия за регламент за националните карти за самоличност от 15 май 2018 година като се предвижда въвеждане на биометрични данни, което да обхване над 350 милиона европейски граждани. В крайна сметка ние сме Европейския съюз на основните права, на правото на непосредствено на личния живот, спазването на принципа на недискриминация и не смятам, че предложението в настоящият му вид действително защитава тези основни свободи и ценностите, които отстояваме. въпроса за цената на системата. Все още не съм убедена защо трябва да се се изхарчат 285 милиона евро за система, която ще започне да функционира през 2024 година, при положение, че още никой не ни е убедил, че има проблем, че съществува проблема, който се опитва да разреши този а, законодателен акт. Както каза господин Мело, тази предложение има не само техническо, но и политическо естество. Нашето предложение ще промени начин, който се тълкуват правните принципи и как се тълкуваха към момента и се съгласно Европейският орган за на личните данни, това ще бъде повратна точка. Предлага се въвеждане на 6 оперативна съвместимост на 6 бази данни, с които 6 ВИС, Евро, Еврокарс и други. Така че въпросът е да има ли нужда действително подобна оперативна съвместимост. Ако не се промени цялостната структура на това предложение и не се въведат истински предпазни мерки за личните данни на гражданите, като например повторното въвеждане на изискване за целта на достъпа и по-строги правила за това кой може да има достъп до подобни големи масиви от лечни данни. Много трудно ние, нашата група би могла да, да подкрепи това предложение. И накрая, това законодателно предложение изисква от нас специфичен софтуер, който може да бъде под, поддържан само от много малък брой големи гиганти в интернет и като докладчик в сянка ще се надявам да получа малко повече яснота как точно предполагате, че това ще се случи. Благодаря ви. Я се благодаря. Да, явно, че имаме нужда от повече време за дискусия. Думата от е, има Хуния Ернст от името на Гуе. Благодаря много, господин председател. Нееднократно през последните месеци се говорим за необходимостта от оперативна съвестимост. Да, съгласни сме. Но трябва да мислим какво има смисъл говорихме в светлината на терористичните удари и за това казахме да на оперативната съвместимост. И сега въпросът е да уточним от какво се нуждаем. Европейски портал за търсене. Добре. Е, ЕСП, добре, нищо против, такова нещо трябва да има без това оперативна съвместимост няма, но това, което следи. CID, MID, а като гледам всичко това, установявам, че става дума само за граждани на трети държави. Евродак и бази данни от, за хора от трети страни. И искам да ви попитам, защо Сигурно имате сериозни причини. Вие, защо ви е хрумнало да правите подобно предложение? Какви статистически данни имате? Какви основни данни имате? Например, измамата с е, е, самоличността е представена толкова убедителна, че сигурно имате с база данни детектор за самоличността. И там се свързват данни, се проверява дали това име присъства в различни системи. Да, данните могат да бъдат свързани, но те според мене не са неутрални, както и системата ЛЕКТ не е неутрална. Е сериозно вмешателство в личната сфера. Тук говорим за 280 милиона хора. Явно бройката е голяма. Е, и те трябва да влязат в определени бази данни. Е, е, Неправителственият сектор ви критикува сериозно, затова искам да чуя какво е основанието ви за създива системи? Защо свързвате всичко с миграцията? Тук контрола върху миграцията и престъпността се свързват тясно и етичните профили. И категорично не сме съгласни да се нарушават подходящите гаранции за личните данни. И Тръгнем ли по този път, връщане назад няма. Мисля, че това изисква повече разяснения. Uh, Подила след това Удо. Я вил också börja med att tacka de två föredragande ет бро самар. И аз бих искал да благодаря за отличното сътрудничество. Надявам се, че доброто сътрудничество ще продължи и за в бъдеще. 194. Надявам се, че ще намалим бройката благодарение на компромисите. Както каза един от колегите, Важна е връзката с дискриминацията. Както казах и по време на предишната дискусия, когато говорим за нови правила, трябва да гарантираме, че целите оправдават средствата и че са на лице необходимите гаранции. Нашите изменения ще целят именно това да има пропорционалност и гаранции. И когато казваме гаранции, ние имаме предвид защита на личните данни, но също така и липсата на дискриминация. Както каза и Корнелия, тук става основно въпрос за лица на трети граждани. Тук много често се включват а, членове на семейството, които са с европейски происход и така нататък. Затова е важно да не пропускаме и дискриминацията. Още нещо, което искам да подчертая. Как ще гледаме на европейските граждани с двойно гражданство? Те къде ще попаднат в тази система? И ще спра до тук, защото нямам повече време. госпожа Зипе от Социалистите и Демократите. За съжаление, Питър не може да е сред нас. Господин председател, ще изчета коментарите му. Той би искал да благодаря на докладчиците той казва също така, че времето, което се отделя за дискусии на тези досиета, говори за тяхната сложност. Да, досиетата са технически сложни, но същевременно те представляват важна политическа промяна по отношение на подхода, който използваме за правосъдието. Комисията предлага да остави на страна предишния подход. И това е необратна точка – по отношение на базата данни за вътрешни работи. Вие предлагате да се слеят всички бази данни в рамките на една такава, благодарение на оперативната съвместимост, един, единната самоличност, централизирана база данни. Това е огромна промяна. и заради стотиците хиляди лица на трети държави, ще трябва да вземем предвид последствията от тези промени върху индивидуалните права на хората. Като всяко едно друго предложение, така и това ще трябва да премине през теста за необходимостта и пропорционалността. А ние не сме убедени, че предложенията ще минат този тест. По време на заседанието на докладчиците в Сянка стана явно, че една от мобите ви е да се създаде една голяма IT система, която да бъде оперативно съвместима, за да може да се борим с измамите по отношение на самоличността. Но не взимаме предвид мащаба на проблема. 0,5 милиона евро ще вземем от данакоплаците, е, за да решаваме проблем, за който не сме получили убедителни доказателства до този момент. Оперативната съвместимост няма ли да изисква да се съберат и допълнителни данни? Мога ли да напомня на комисията, че съвсем скоро комисията препоръча да се създадат нови три бази данни – така че ние вече събираме допълнителни данни. Това взето заедно с оперативната съвместимост на 6 бази данни, това би означавало, че послед... ефекта ще бъде много по-голям, отколкото ако се използват базите данни по-отделно. По отношение на съхраняването на данните в предложението, вие предлагате най-дългия период. Това подкопава основната схема, която прилагаме по отношение на съхранение на данните. Цял месец обсъждахме настоящия подход в а, рамките на сега действащите системи, а сега изведнъж ни предлагате съвсем нов такъв. Обезпокоени сме също така от едината база данни за самоличността съхраняването на бази данни на лица на трети граждани, които ще бъдат събрани в нова база данни. И всичко това се представя като част от оперативната съвместимост. Обезпокоим се също така, че тези промени, които се отдалечават от предишния подход, могат да имат политически последствия. Извинявам се, не е по моя вина, че закъсняваме. И последен параграф изчитам. Агенцията за основните права и на органа за защита на данните всички изразиха безпокойство в това отношение. Целта на моята група е тези безпокойства да бъдат отразени в нашите изменения. Очаквам конструктивния диалог с докладчиците и колегите. Едно последно изречение от мое име, господин председател, ако сте съгласен. Като си имат предвид дискусиите по всички тези досиета за сигурността, се питам каква е структурата на политиката ни по отношение на сигурността. Това е като едно пиленце в клетка. да, ще го опазим от котката, но пиленцето не е свободно. То бива манипулирано, защото когато не искате да чуете пилето, вие го покривате с едно одеяло и то заспива. Така че ние за какво говорим тук? Нека да помислим. Преводът е, ще приключи точно в 21.45. Няма пиленца, така че Софи, моля те. По-накратко, пък след това и госпожа Холмайер. Съвсем накратко. Първи въпрос. Дали някоя генерална дирекция в Европейската комисия е обсъдила плановете за оперативна съвместимост с компанията Волонтир? Обсъждали ли сте темата с някоя друга компания и ако може да ми отговорите писменно? Втори въпрос. Три са. Та втория. Съгласни ли сте тази система да бъде изградена при положение, че тя почива само на компании, които са учредени по смисъл на европейското законодателство. Тази система не може да бъде създадена в държава, различна от този правен ред какво ще направите в това отношение? И накрая, не смятате ли, че е странно, че свързваме всички бази данни, предоставяме достъп, да, до някъде това е положително, полицейските служители ще могат да работят по-ефективно. Но от друга страна, закрилата на данните е изцяло в промощията на държавите членки. Обсъждахме преди малко приложението и на директивата за полицейските е, служби. Значи, ако може да излезете с предложение, ако не се лъжа 10 предложения за изменения на европейски законодателни актове, то тогава защо не направите така директивата за полицейските служби или да започне да се прилага, или защо не направите предложение за изменение на тази директива, която така или иначе не се прилага и незабавно да приемем регламент, така че да гарантираме на всички европейски граждани еднакво ниво на закрила. И накрая госпожа Холмайер, съвсем накратко. Благодаря, господин председателю. Първо аз мисля, че предложението на комисията за оперативна съвместимост заслужава похвала. След като имаме бази данни, има смисъл да ги имаме, ако те са в мрежа, така че <clears throat> органите за сигурност да ги използват в защита на нашите съграждани. А в този смисъл аз имам пък точно обратния въпрос, господин еврокомисар. Темата оперативно съвместимост е, е, трябва да подобри своята архитектура, както каза колежката Зипел. Първо, за да работим по-целенасочено с наличните данни, а парламента винаги е искал това, целенасочена работа, така че наличните данни наистина да се използват за нашите съграждани и да се използват целенасочено за постигане на максимална защита на живота и здравето на нашите съграждани. Конкретен въпрос за графика на работа, за оперативната съвместимост. Има ли конкретни представи за срокове? До кога може и трябва да извървим съответните стъпки? И дали парламента може да ви подпомогне? при подобряването на архитектурата. Така че в крайна сметка защитата на личните данни е, да върви ръка за ръка с защита на живота и здравето. Последното изречение моли председателя да преведем, което ние ще сторим. Е, колеги, имаме двама докладчици и